Комисията относно многогодишния план за запасите от треска, херинга и цаца в Балтийско море и за риболовните дейности, свързани с тези е, запаси. Давам думата на госпожа Бянковска от името на комисията. Е, Благодаря. Уважаеми дами и господа, от името на Европейската комисия и на комисаря. Искам да благодаря на докладчика, на докладчиците в Сянка и на комисията по рибарство за постигнатото споразумение по отношение на плана за защита за запаса от преска, херинга и цаца в Балтийско море. Това е първият много първият план от поколението многогодишни планове за защита на запасите в областта на рибарството. Той е много амбициозен. Неговият най-амбициозен елемент е да се предотврати прилова и изхвърлянето на прилова. Ние ще се опитаме да заложим на подхода на регионализацията – т.е. децентрализация. И тук искам да подчертая колко е важно регионалното сътрудничество. Когато предлагаме делегирани актове по този план, комисията ще се съобразява с общия план и най-вече член 11 и най-вече с цел да продължи да се прилага плана в духа от споразумението от 2014 година. Ние работихме за постигане на консенс и този процес включи Балтийската рибарска индустрия, законодателите и всички заинтересовани страни в Балтийския регион. Получи се балансиран документ, който отразява е, интересите на всички заинтересовани страни. Това е проект за нов, ново поколение многогодишни планове. Това е много важен план, който може да, бъде, да послужи за пример за други морски региони, а именно за дългосрочно и устойчиво рибарство. С интерес очаквам вашите коментари. Благодаря ви. Euh, Господин Валеса за две минути. Uh, uh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Всъщност този план по новата опор е резултат от дълги и трудни преговори. Европейският парламент трябваше да направи много отстъпки – в крайна сметка смятаме, че има достатъчно разпоредби, които ще гарантират устойчивото развитие на риболова в Балтийско море. Определят се квотите и тарифите за 2017 година. Много е важно институциите обаче да проявят отговорност и да покажат, че ние се придържаме към приятите принципи. Европейският парламент винаги е защитавал устойчивия риболов и същото очакваме и от комисията. Интересуваме дали предложението за ОДО до година ще се основава на научното становище и на новия план за управление. Искам също така да попитам дали ще се използват новите правила по плана. Много е важно това да се направи, тъй като научното становище за запаса от западна треска е много обезпокоително. Резултатът от невслушването в научните кръгове всъщност доведе почти до спирането на този вид риболов. Необходими са ни следователно наистина нови норми, нови предпазни мерки. След 10 месеца преговори с съвета и комисията, в крайна сметка, ние стигнахме до този план. Като това означава, че ще имаме економически устойчив риболов. Също така, трябва много внимателно да се следи изпълнението на плана. Благодаря. Госпожа Радост, за минута и половина, благодаря ви. Това бяха много интензивни преговори, бяха и дълги преговорите. И е, текста, който ще гласуваме утре за първия многогодишен план, съгласно е, реформираната обща политика в областта на рибарството е резултат от 8 е, тристранни срещи. Беше необходима доста енергия, за да се изгладят противоречията между нас и съвета. Противоречия, които според мен е, не трябваше да бъдат толкова силни. Ние трябваше веднага стрикно да започнем да спазваме реформата. Искам да благодаря на господин Валеса, докладчика, за неговата работа и за приложения подход. Това доведе до там, че позицията на парламента се открива в достатъчна степен в този доклад. Парламентът, комисията и съвета в рамките на 10-месечни преговори се концентрираха най-вече върху смъртността сред рибните запаси и по това те не бяха единни. Парламентът тръгна към преговорите с ясно послание. Трябва разпоредбите на основния регламент да се прилагат. Съветът е, отхвърли това и искаше гъвкавост. Накрая беше изработен компромис. А що се отнася до смъртността на рибните видове, е, те бяха прияти от съвета. Гъвкавост съществува само при определени условия. За това парламентът искаше по-стриктни механизми за сигурност. Гласуването утре, според нас, трябва да доведе до там, че този многогодишен план да започне да се прилага още от октомври и е, трябва да се е, извършат всички формалности, за да може този нормативен акт най-късно през август да се публикува в официалния вестник на Европейския съюз. Е, на западната треска в Балтийско море. Тя не се чувства добре, е в лошо състояние и за това това трябва да се превърне в основа за решението за квотите през октомври. Предвид настоящата ситуация в Балтийско море, аз се радвам много, че в настоящия план проявяваме подкрепа от ЕМФН за дейностите в областта на рибарството. Аз виждам този план за Балтийско море като пауза за гарантиране на устойчиво рибарство в екологично и в социално отношение. Добре е, че сега поставяме сигурни граници в този текст, към които трябва да се придържат министрите на рибарството. Една от тях е екологичната устойчивост. В дългосрочен план това според мен е гарант за економическа и социална устойчивост. За мен този план е решаваща стъпка. Ораторката бива прекъсната от председателката. Благодаря. Благодаря, госпожа Родост. Господин Хоц за една минута pani przewodnicząca! wieloletni plan zarządzania stadami dorsza. Благодаря. Този план, многогодишен план за треска и херинга и цаца е много важен пункт в цялото ни планиране. Ние искаме да подкрепим целия сектор на рибарството. Освен това, трябва искаме да запазим биологичното разнообразие в Балтийско море и запаса от риба. Трябва да сме балансирани тук. Сега имам няколко специални забележки. Е, важно е да заложим наистина на регионалното сътрудничество. Рибарството в Балтийско море трябва да обхване всички заинтересовани страни. Финансирането за тези мерки също трябва да е на лице. Освен това, трябва да привлечем и рибарската индустрия. Трябва да помислим и за малките рибари. Благодаря ви за тази чудесна работа. Господин Тарвот, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Ние се надяваме, че нещата ще бъдат прости, обаче това съвсем не е така. Искам първо да благодаря на двама души. Първо на господин Балцо, който мисля, че отиде да гледа футболния матч, но във всички случаи ние заедно работихме много, за да стигнем до добър резултат. И искам също да благодаря на е, Лорика Родост, без нея, без нейното сътрудничество, ние нямаше безспорно да стигнем до тази нова обща политика в областта на рибарството. Тя изигра фундаментална роля и аз е, наистина много ценя нейната работа. Благодаря ви, госпожо. Беше казано на немски язик, родния език на ораторката. Защо? Защо е, е толкова трудно всичко това? Защото Балтийско море е вътрешно море, много замърсено, много чувствително с много слаба соленост и също така с много държави, които защитават различни интереси, които са разположени около него. Сега за първи път ние успяхме да подготвим един многогодишен план и аз мисля, че е, когато нещо се прави за първи път, трудностите са най-големи. Във всички случаи е важно да приемем важни правила. И ние наистина бяхме конфронтирани с проблеми. Е, ние имахме проблеми, свързани с възстановяване на запасите в някои региони на Балтийско море. Е, секторът беше изправен пред трудности, но ние успяхме да постигнем напредък и аз се надявам, че този план ще бъде добър модел за другите регионални планове. Знаем, че винаги има интерес, който съществува и който се противопоставя на споразумението, но ние успяхме. Госпожа Хазенкам за една минута. Благодаря, госпожо председател. Е, едва ли някой е доволен от този многогодишен план, защото не мисля, че този план ще защити рибите или ще помогне да се увеличи запаса. Този план всъщност превръща алчността в официална политика, защото наличната риба ще бъде ловена в максимални количества. Но като че ли дори това не е достатъчно, защото планът отива и много по-далеч – увеличава максималния устойчив улов, както и квотите. Това със сигурност отслабва общата политика в областта на рибарството и може да се отрази на Северно море, което на практика ще се изпразни. Мнозина от нас бяха срещу този многогодишен план и аз съм много изненадан, че днес той се подкрепя. Уважаеми колеги, нима наистина ще отпразнувате едно такова решение. Свръх улова може би ще спре единствено, когато моретата изцяло се изпразнят, но за жалост това сигурно ще се случи в рамките на собствения ни живот. Госпожа Екстрам за две минути. Благодаря. Искам да благодаря на целия екип за приключването на това споразумение. Балтийският план е първият план, е, при който се поставят граници и прагове на риболова. За съжаление, ние не успяхме да постигнем по-амбициозни цели, а именно да имаме такива прагове за риболова в целия Европейски съюз. Балтийското море е много уязвимо море, то е вътрешно затворено море, затова трябва да определим максимално устойчивия прак за, на риболова. Е, Балтийското море трябва да е здраво море. Риболовът в него трябва да е устойчив. И не бива да има прагове, които да се определят над максимално устойчивия улов. Затова искам да препоръчам на моята група да подкрепи документа. Ние успяхме да постигнем много защитни механизми в плана. Имахме доклад за лошото положение на, западно, на западната част на Балтийско море наскоро. <clears throat> Тези квоти, надяваме се, ще помогнат за оздравяването на морето. Тези квоти са за треската са основани на научни изследвания. Трябва да преустановим прекаленото опразване от риба, прекаления риболов на европейските води. Нашата политика трябва да е последователна. Благодаря, госпожо председател. Госпожо комисар, чухме тези катастрофални прогнози, но аз мисля, че трябва да се гарантира едно много по-устойчиво управление на нашата риболовна дейност. Дебата, който водим днес е важен не само защото се обсъжда многогодишен план за управлението на рибните запаси в Северна Европа, изобщо трябва да видим как това може да послужи за изработване на регионални многогодишни планове по същия модел – в плана става дума за много е, от проблемите, за смъртността, за максимални устойчив улов, но най-важното е, може би, да се съобразим с правомощията на всяка отделна институция. Те трябва да се зачитат. Затова нека има многогодишни планове, които отразяват всички аспекти на риболовната дейност. Необходимо е балансирано и устойчиво да се използва запаса, но и да защитим дейността на нашите рибари. Това е много важно. Господин Сирао Сантос. Президент, сеньора комисаря. Благодаря, госпожо председател. Госпожа комисар, аз Искам да благодаря е, на докладчиците, на господин е, Валес и на госпожа Родос, разбира се и на докладчиците в Сянка, които месеци наред се грижиха за това позицията на парламента да може да бъде отразена в окончателната редакция на този нормативен акт. Аз като автор на противоречиви изменения мога да установя, че това решение допринася за бъдат запазени запасите е, от тези видове предвид е, тяхната биомаса. Аз мисля, че други географски области могат да се вдъхновят от този план. Не смятам обаче, че процесът е приключил. Трябва непрекъснато да следим дали поставените цели в е, опор все още са актуални и се изпълняват. Наред с този положителен тон, трябва да посоча, че наред с много големите щети в Средиземно море, много запаси изобщо не се намират там в добро състояние и за това е необходим здрав запас от съответните видове е, и повече закрила на морските райони. За това аз пледирам да се създадат повече защитени зони с този инструмент. Ако няма превентивна политика, може да се очаква отрицателно въздействие върху екосистемите. Господин Ван Дален за една минута. Благодаря, госпожо председател. Тук става дума. А, не. През май планът бе представен и в крайна сметка ние имаме законодателното предложение. Това беше много дълъг път и трябваше да минат 7 години, за да се случи този многогодишен план. Може би в бъдеще може да работим по-бързо, защото ние искахме да има определени е, квоти. Тези квоти са страшно необходими, защото в рамките на тези квоти става дума за смесен риб, риболов. А, така, това ще е в полза на всички видове риби и на цялата рибарска индустрия. И накрая, искам да благодаря на господин Валенса за чудесните резултати при преговорите. Госпожа Билбао Барандика, една минута. Благодаря, госпожо председател. Искам да поздравя господин Валеса и преговорния екип за усилията да се стигне до този многогодишен план за треската, херингата и цацата в Балтийско море. Първия такъв план по реформата на ОПОР. За първи път се надявам да има прозрачност при риболовните квоти, защото съветът не може да приеме, че и парламентът има участие в съвместното вземане на решения и затова блокира три такива планове за аншуата, за мерлузата и за сафрида. Това не отговаря на Лисабонския договор. Освен това създаде непрозрачност при определенето на квотите в никакъв случай не е обективно. И жертвите са професионалните морски общности. В много случаи състоянието на местата, където се извършва риболов. Но се надявам, че дългосрочно това ще се промени и за това сме за този план. Благодаря. Мартинес, Госпожа Торес Мартинес, благодаря ви. Мисля, че е много хубаво, че говорим заедно за риболова в Балтийско море. Това показва, че ние всички търсим общото решение за подобрението на риболова. Като разбира се, решенията трябва да отговарят на спецификата на територията, спецификата и на местните хора. Това е нещо различно от политиката на Европейския съюз – много често вземаните решения се отразяват не много добре на риболовните общности. Ние не можем да политизираме това. Ние трябва да опазим настоящето и бъдещето на тези риболовни общности, да има един много по-устойчив модел и да внимаваме, когато разпределяме риболовните квоти. Не може големите кораби да унищожават риболовните ресурси. Би трябвало да имаме предвид, че за да има риболов, трябва да има рибари. Благодаря, господин Кулев. Благодаря. Аз също искам да благодаря на всички колеги за тяхната устойчивост, за тяхната упоритост, за това, че е, този план най-накрая е факт. Е, той ще, пред, той ще предостави сигурност и предвидимост при планирането. А що се отнася до максималния олов, е, този максимален олов може да бъде всъщност би трябвало да бъде планиран за, в разстояние на 10 години от живота на, на риб, рибния запас на биомасата. За това в този случай, в е, този план ни дава една сигурност и това е много добре. От друга страна, радвам се, че някои неща бяха променени, които всъщност е, щяха да произведат прекалено много бюрокрация. Е, правилото и документа, да се предоставя документация за дните риболов – е, също така приветствам и подкреп, финансовата подкрепа за рибарите. Господин Епинто. Господин Марино Депинто за една минута. Конгратулум me com este plano, já que... Аз първо искам да поздравя всички, които работиха по този многогодишен план. От 2008 година започна работата по него и всички, които участваха, най-вече докладчиците и е, докладчиците в Сянка, искам да похваля тук. Европейската комисия, може би, трябваше да бъде по-амбициозна в своето предложение, защото тук наистина става дума за това, че тези видове е, треска, херинга и цаца в е, Балтийско море е, са на изчезване. Техните запаси намаляват, така че опор трябва да даде своя принос всички видове, които са обект на риболов, да се запазят. Трябва обаче най-вече да се запази морската среда. Това е много голяма цел в общата политика в областта на рибарството, за да може да има възможно най-висок траен добив. За моята страна, Португалия, естествено е ясно, че голяма част от населението живее от морето, най-вече рибарите. И всички мерки, които са насочени към защитата, към опазването и качеството на морската среда, срещат нашето признание. Господин Шолц. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, с многогодишния план за Балтийско море, най-накрая и е, рибарите от моя избирателен район Мекленбург-Папамън и Шлезвиг-Холштайн е, получават е, необходимата сигурност. И е, наистина е възможна една трайна е, и балансирана политика в, при опазването на рибните запаси. Е, също така се гарантира е, опазване на аквакултурите и рибарството. Е, Международният съвет за морски изследвания намалява, предлага намаляване на квотите на треска с е, най-малко 85%. По този начин дългогодишната погрешна практика е, квоти за улов да се установяват срещу научните препоръки на нея може да се сложи край. И ние най-накрая ние изпълняваме дълго дискутираната цел – и всъщност трябва да се вземе предвид социалния аспект. В настоящия си форма многогодишния план изрично предвижда възможности за подкрепа, осигуряване на заетост по крайбрежието и всичко това наистина трябва да се прилага по несложен начин. Сега преминаваме към процедурата на спонтанни изказвания с три изказвания. Първо господин Капуто. Grazie, Presidente. L'accordo sul piano pluriennale per il Baltico pone le basi... Благодаря. Чрез този план се задава основата за едно устойчиво управление на рибните запаси в Балтийско море. Смятам, че планът е добре съгласуван и отговаря на реформата на общата политика по рибарство. Управлението на тези запаси стъпва с този план на нови научни данни. Ние се доверяваме на онези, които дадоха своя принес и са експерти в тази област. Този план ще послужи и като пример за други подобни планове в други области. Тези многогодишни планове се оказват, че са много добри, защото дават ясни правила за устойчивото управление на, на рибните запаси. в тези планове има максимален, максимално устойчив улов, което е много добре. Господин Мариес, благодаря ви. На 15 март холандското председателство предложи временно споразумение, за да се състави многогодишния план за запаса от треска, херинга и цаца в Балтийско море. Ясно е, че темата е важна за Балтийско море. Същевременно Международният орган, който изучава моретата, излезе с студия, която показва, че тези три вида в Балтийско море трябва да се ловуват съгласно принципа на опазване на запаса. Европейския съюз обаче трябва да гледа не само на север, а и на юг. Гръцките рибари обедняха заради тройката и заради меморандумите за разбирателство – много от тези рибари вече не могат да оцелеят, но никой не им обръща внимание. <laughs> Le Това е много ясно, както винаги. Титати колегицама и колегама кои са успели у, након 8 триолага дoći до заедничкog договора. Благодаря. След 8 тристранни срещи постигна, бе постигнато съгласие и сега имаме този многогодишен план за управление на запасите на треска, херинга и цаца. Това е един чудесен пример. Балка... Б... Б... Балтийското море е затворено море, затова е хубаво, че имаме такъв план. Но искам да почитая още нещо. Трябва да имаме един сравним многогодишен план, един подобен план за Адриатическо море. Трябва да създадем е такъв план колкото се може по-бързо. Някои е, гласове казват, че трябва да се забранят, забрани риболова на някои видове в Балтийско море. Може би е вече много късно да се забрани риболова на някои видове в Адриатическо море. Трябва да спасим Адриатическото море. Мадам Бенковска, nous revenons vers vous au Госпожа Бенковска, благодаря, госпожо председател. Първо благодаря на почитаемите членове на парламента за техните изказвания. Аз разбира се ще предам казаното на комисаря Авела. И все пак накратко ще взема отношение по две е, точки – на първо място, многогодишният план за Балтийско море е първият от ново поколение подобни планове. И всъщност ние скоро ще представим цял набор от такива. Освен това, комисията, знаете, че има правното задължение да изготвя предложения възоснова на съществуващото законодателство. Обикновено подобни предложения се подготвят от комисията и се представят в началото на есента, за да може да влязат за обсъждане в съвета през октомври. Но сега, разбира се, това е споделена отговорност на законодателите. Нашето предложение ще стъпи върху плана, който обсъждаме днес. Надявам се, че съветът и Корепер – много бързо ще направят необходимите формални стъпки. На второ място искам да ви уверя, че комисията ще се възползва пълноценно от заложените предпазни механизми. Благодаря. Благодаря на почитаемите членове. Благодаря ви. С това приключваме дебата.